Good afternoon, colleagues. Uh, Добър ден, колеги. Започваме заседанието с точка 1, приемане на дневния ред. Моля, отбележете си по първа точка, колеги, че препоръките на координаторите от 5 октомври ще бъдат представени за одобрение утре в 3 часа. Така че препоръките на координаторите от 5 октомври, това е последното заседание на координаторите, ще бъдат представени за одобрение утре в 3. Това е преди гласуването. Ако няма други възражения, по дневния ред той може да бъде прият. Добре, пристъпваме по, към точка 2. само на хрватски и на ирландски няма да има превод. И след това, по правило 205, препоръките на координаторите. Чрез писмена процедура координаторите одобриха становище а, от Комисията по бюджета за промяна на бюджет номер 7 а, от общия бюджет 2015 и относно предложението за мобилизиране на гъв... инструмент за гъвкавост в оговор на ситуацията с иммигрантите. Мигра... Също а, отбележете си, че ще има съвместно седание между координаторите с и Либе и бюджет на 19 октомври от 6.45 вечерта до 8.30 в а, зала Ян 6Q2. Следваща точка международните споразумения, уведомление към парламента по член 218.10 от договора ДФС. И така предложение за установяване на позиция, която трябва да бъде взето между Европейския съюз и Република Кабо Верде за улесняване на издаването на краткосрочни визи за граждане на Република Кабо Верде и Европейския съюз. И електронното гласуване ще бъде утре от 3 до 5. Моля, не забравяйте да вземете картите си с електронно гласуване с вас. Точка 3. И стигаме до а, правната помощ за заподозрените или обвиняемите, които са задържани, правната помощ при производствата по Европейска заповед за арест. И тук имаме докладчик Денис Де Йонг. Предложението е за директива за правната помощ и Денис трябва да ни представи състоянието на преговорите след втория трилог, който се състоя на 29 септември. Господин Де Йонг, заповядайте. Благодаря. Господин председател, имаме 10 на минути, така че ще бъда кратък. Всъщност съвсем лесно е да бъда кратък, защото до никъде не стигнахме. Няма кой знае какво да ви кажа. Освен, че вече знаем къде е проблема ние като Европейски парламент избрахме един по-широк обхват и не смятаме, че трябва да се лишава от свобода лице преди оказана юридическа помощ. Тази юридическа или правна помощ трябва да може да бъде дадена при всички случаи, когато директивата позволява достъп до такъв адвокат. Нещо, по което вече сме гласували. Това означава, че ще има съгласуваност между директивата тук и вече е приятата директива, но съветът не смята така. Съветът би желал да ограничи обхвата. като дискусии от доста време насам в това отношение нищо ново на този етап и ще имаме технически преговори също. И ако погледнем проблема за обхвата на директивата, мисля, че бихме могли съвсем бързо да разрешим всички останали проблеми и ще има достъпност и ще има гъвкавост по другите точки. На този етап обаче нещата задънена улица по обхвата на разпоредбата и Европейската комисия от своя страна проявява гъвкавост по повод качеството на правната помощ най-вече, както и критериите, при които имам и случаите, при които има, има право едно лице на такава помощ но а, съветът а, има също проблеми с а, този обхват. За приложното поле, както вече казах, остава големия проблем. Споразумяхме се на последния трилог, че а, казахме какво искаме и сега вече топката е в полето на съвета. Има разходи, разбира се. Тук а, аргументите също са свързани с правното естество на нещата. Съвета ще разисква с, с държавите членки, така или иначе смята, че има повече има нужда от повече време спрямо това, което беше предвидено. Ще има следващ кръг на преговорите следващата седмица, но по искане на Люксембургското председателство това беше а, отложено и ноември ще протече следващия трилог. Смятам, че е добре да приемем предложението на председателството и да се адаптираме към желание от съвета ритъм. така мисля, ще е по-добре, отколкото да повтаряме грешките от първите два трилога. Като цяло съм много удовлетворен от сътрудничеството с докладчиците в Сянка. И ние поддържаме нашата позиция. Не сме изслушали на този етап победителни аргументи от страна на съвета, за да променим позицията си и съответно ще продължаваме и документите, които ще ни даде съвета, ще бъдат разгледани подробно с докладчиците сянка. На този етап няма кой знае какво раздвижване. Трябва да се вземе предвид факта, че Люксембургското председателство ще бъде последвано от е, холандското такова. И после ще има и други председателства. и ще се опитаме да имаме някакви резултати още тази година под холандско председателство най-късно. Благодаря. Благодаря, господин Дион. Сега, господин Мишел. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Смятам, че трябва да продължим да проявяваме твърдост, иначе директивата ще се изпразни от всякакво стойностно съдържание в европейския план. Имаме нужда от съгласуваност. Нашата позиция е допълнителна стъпка в европейското законодателно право и трябва да видим как ще гарантираме подсилването на доверието между държавите членки. Това е част от европейската амбиция. Второ, Нашата позиция е да няма правораздаване на две скорости. Защото по този начин лицата, които няма да имат достатъчно средства, ще, е, ще трябва да загубят основното си право а, да имат адвокат и следователно да имат евентуално свобода. Трето, трябва да има безпристрастност при отпускане на юридическа и правна помощ лицата, които имат нужда, трябва да а, получат нужната помощ а, и ние трябва да защитаваме нашите позиции в това отношение, ако, особено ако съвета не ни даде някакви конкретни аргументи. И ние можем да покажем на европейския гражданин а, положителното влияние на европейската политика в, техният, в тяхното ежедневие. Така че това е приоритетен въпрос за нас. Благодаря. You, Благодаря, господин Мишел. Забравих да кажа, че вие сте докладчик Сянка от Алде, а сега докладчика Сянка от социалистите. Благодаря, господин председател. Госпожа Зипел име думата. Да, съгласна съм с казаното тук от колегите. Наистина трябва да оставим позицията в трилога с съвета. Подкрепям колегата, наистина има нужда от препоръки, които да имат по-широк обхват. Когато говорим за цена, а, вярно, това винаги се изтъква като проблем а, при разговорите с съвета, но да не забравяме, че става въпрос за основни права на гражданите. И когато говорим а, за цена. Вярно е, че това са много средства, но не можем да а, правим такова разделение. Тези, които могат да си позволят, ще плащат за адвоката, тези, които не могат, няма и ще се лишат от основните си права. Имаме нужда от много ясни аргументи от страна на съвета, а въобще не сме чули защо те не могат да а, приемат нашите. Така че позицията ни е много а, силна и ще отстояваме. А, надяваме се съвета да излезе с нещо по-меко и да имаме един задълбочен дебат в бъдеще. На този етап ние ще отстояваме нашата позиция. Thank you very much. Благодаря. Денис, някакви крайни и последни коментари? Съвсем накратко, господин председател, удовлетворен съм от подкрепата на докладчиците в Сянка, дори на тези, които не са тук а, днес. Мисля, че сме един добър екип и а, успяваме да работим добре заедно. Ще видим какво ще стане през ноември и се надявам да мога да ви дам добри новини тогава. Благодаря. Колеги, четвърта точка. Случаят с клаузата Safe Harbor и решението на а, правната служба под Максимилиан Шрен срещу Data Protection Commissioner – Господин Крайола? Не, поправя се председателя господин Мър. Благодаря, господин председател. Мисля, че всички вече знаете какво стана. Миналата седмица съдът в голям състав обяви, че решението Сейф Harbor на комисията е невалидно. Той, съдът тълкува директивата 95, където можаха да, където се взе решение всъщност по случая съвсем накратко. Може би вие имате по-интересни коментари по решението. Нека да кажа за какво става въпрос. Предполагам, знаете, трансфер на лични данни от Европейски съюз към Съединените щати. Максимилиан Шрамс поиска австрийските власти да разследват този, това прехвърляне на данни от Европейския съюз към САЩ. Те се оказаха недобре защитени. Ирландските власти отказаха да разследват, защото, се реши, защото твърдяха, че вече е решено, че тези данни се прехвърлят без никаква опасност, така както е решено по директивата. Господин Шремс отхвърли това а, решение на, а, на органа за защита на данните, обсъдиха ги пред Висшия съд и в крайна сметка се стигна до Европейският съд за това как се толкова директивата и правата по хард. Ето така се стигна до конкретният казус. Нека само да кажа, че ирландците всъщност не поискаха да се разглежда правилото за валидност на тази клауза, докато съда го направи и съдът си взе решението. И също нека да се опитам да обясня защо Европейския парламент участваше в този случай. Парламентът направи забележки, както знаете, имаше едно обяснение тук и вие ни подкрепихте. Вие казахте, че директивата е правилно тълкувана във връзка с хартата. И съдът каза, че директивата е напълно съгласувана с хартата. И по никакъв начин директивата не може да каже, че не съответства на хартата. Не не се питаше дали директивата е съгласувана с хартата. Разбира се, че, се спа, че спазва хартата. Но решението на комисията трябва да бъде обявено за невалидно, защото според съда това решение не е съответства нито на директивата, нито на хартата. Една обща забележка. Ясно е, че е, този случай възникна, защото индивидуален гражданин а, искаше правосъдие. И ако господин Шремс не беше оспорвал решението, не беше го обжавал, до никъде нямаше да се стигне. Този случай нямаше да бъде известен. И факта, че ирландските съдилища решиха да го предат на повече инстанция, също имаше своето значение. За Ирландския съд това беше много важен въпрос и искаха отговор веднага. Така че заслугата е най-вече на господин Шремс, но също така и за Ирландския съд, който а, потърси решение от по инстанция. И в този случай Европейската комисия, както и Ландският орган за защита на данните, видимо не се провалиха в защита на основните човешки права на гражданите. И точно така се тълкува този случай. И тук Европейския парламент също изигра положителна роля, като обсъди кои точно правила от Европейския закон се спазват и как те трябва да бъдат тълкувани във връзка с хартата. Това беше първият основен елемент в решението, може би най-важната точка. И ако има нещо, което трябва да не забравиме, е, че логиката на съда се базираше изцяло на хартата. И имаше едно ясно решение, а именно, че хартата трябва винаги да се спазва. Всички правила от европейските закони, включително тези директиви и решението на комисията, трябва да, считат, да зачитат хартата. Иначе съдът ще отсъди против. И точно това се случи. И в този случай директивата е съгласувана с хартата. По никакъв начин не се поставя под съмнение валидността на тази директива. Но съдът реши, че решението на комисията по Сейф Харбър не е зачита нито директивата, нито хартата. И за това решението на комисията е обявено за невалидно. Така че хартата се прилага, но следващият въпрос е какво ниво на защита се отпуска там по нея. И съдът много ясно каза високо ниво на защита и по харта и по директива. И това е което трябва да се вземе предвид. Високо ниво на защита. Когато говорим за високо ниво, то не трябва да се гарантира само в Европейския съюз, а и извън Европейския съюз, така че когато данните се прехвърлят от Европа към а, другаде, към трети държави, тези държави трябва да дадат нужното адекватно ниво на а, защита и съдът каза, че третите държави нямат, не, не са задължени да приложат абсолютно идентичното ниво на защита. Те може би имат други средства и свои сертификационни схеми за защитата. А, така че решението за Safe Harbor в Съединените щати на теория е приемливо. Но съдът счита, че за да има високо ниво на защита, третата държава трябва да а, гарантира и да даде еквивалентно ниво на защита. И че правната защита, правната служба на третите държави трябва да гарантира това. Тоест, по обществените органи са длъжни да осигурят това високо ниво на защита. Не само отделните частни лица. Това заключи съда. И а, именно за това съдът реши да обяви клаузата Safe Harbor невалидна. Една причина, поради която съдът взе това решение, че го счита че това не е адекватно решение по смисъл на директивата. Съдът обясни, че адекватно решение означава, че правният ред на трети държави трябва да гарантира добра защита. Но в случая комисията не казва в решението, че законът на Съединените щати или правната им система осигурява адекватно ниво на защита, а само се реферира на съответните схеми за а, сигурност. Това не е достатъчно. Съдът обаче не се ограничава само до това. Той разви цяла една насока, цяла едни указания, за да каже какво да се прави в конкретни случаи, когато има примерно две, два документа, които управляват защита на данните и един от тези принципи е, че законодателството не може да разрешава ефективно така масово наблюдение на данните от трета държава и законодателството вътре в Европейския съюз също не може да а, дава такова масово наблюдение. Не се използват точно тия думи, но ирландския съдия а, го използва. И съдът все пак много ясно уточнява обстоятелствата. Достъп на общени основи до всякаква информация до всички електронни средства, т.е. масово наблюдение. Това е изключителна ситуация. И аргументите е, че ако това не е възможно в Европейския съюз, било то на национално ниво или пък на общо европейско, не може да има никаква ситуация, при която ам, трета държава, а, дори да осигурява добро ниво на защита, да е допусната да взима данни от масово наблюдение. Това нарушава хартата, защото всъщност нарушава правото на личен живот. И не може да бъде прието нещо такова при никакви обстоятелства. Второто е за а, правото за ефикасна правна а, обслужване. Ако трети държави не предлагат никакво решение за да защитят правото на личен живот, това също нарушава принципа, същността на принципа за правна помощ. Така че трета държава не може по принципа да осъществи достатъчно високо ниво на защита, или ако законодателството им позволява масово наблюдение, или ако липсват напълно каквито и да било правни решения за а, решаване на подобни проблеми. И а, мисля, че тези решения ще са от ключово значение за бъдеще. И нещо друго. Въпросът за тълкуване на настоящата директива. Тук съдът беше съвсем ясен. Директивата по никакъв начин не дава право на комисията да ограничава правата на националните органи за защита на данните. Комисията просто не може да го направи. И по европейското законодателство няма такива правомощия за комисията. Когато комисията включва различни членове по решението за Safe Harbor, където се ограничават властите за защита на данните, Комисията обаче не може да има пълни правомощия. Така че защитата на личните данни трябва да бъде в а, а, ръцете на националните власти. И определено се реши, а, че има проблем при трансфера с трети държави. И сега властите трябва да могат да представят случаите пред националните съдилища и те да вземат решение, което ни връща към а, ситуация, която вече имаме, а именно с Европейския съд, където а, се обяви за невалидно решението на комисията. Аз мисля, че ще има много въпроси, така че ще спра до тук и ще ви оставя по-скоро да ми задавате въпроси. Благодаря. Thank you very much, Mr. Moore. And, uh... Благодаря ви. Аз също възнамерявам да попитам Европейската комисия за първи път как възнамерява да действа. Искаше ни се да видим госпожа Юрова миналата седмица, обаче ни казаха, че това няма да е възможно. не само координаторите, но и членовете на комисията бих искали да попитат как Европейската комисия възнамерява да се съобрази с решението на съда. Сега имате думата за въпроси, но това наистина е първия етап. Цялото ни внимание е насочено към това, което ще предприеме Европейската комисия. Нека да чуем членовете на парламента, които поискаха думата, след което представителите на съвета и комисията и накрая ще чуем отново правната служба всеки се е запознал с съдържанието вече на решението на съда, така че моля ви, изказвайте политическите си възгледи. Thank you very much. Uh, first of all, I'd like to... Благодаря ви. Бих искал да споделя и аз всичко казано от правната служба по отношение на Мак Швемс, жълбоводателя. Това е изключително важно дело за всички потребители на европейския пазар. Чрез решението на Европейския съд ще продължаваме да бъдем лишавани от основни права в някои отношения но това се случва вече през последните 50 години, така че е важно да се подчертае, че явно някъде сме сбъркали. Ако съда излиза с решение, в което се поставя под въпрос цялата схема а, на Safe Harbor, 15 години след нейното прилагане, 15, а не 50, извинява се преводача, а, то тогава това наистина е сигнална лампичка за Европейската комисия. Сега Европейската комисия ще трябва да признае, че нещо не е потръгнало както трябва. Трябва да поеме своята отговорност. Нуждаем се от незабавни действия. Европейската комисия трябва също така да признае, че Европейския съд е разгледал правната система на САЩ и е постановил, че тази правна система не отговаря на изискванията за адекватна защита на данните в светлината на директивата. Решението на съда е пред мен и аз продължавам да не разбирам как хората могат да продължават да твърдят, че можем да направим Safe Harbor Plus. Как можем да променим правната уредба на САЩ с решение на Европейската комисия? Ми това не е възможно. Точка. Нямам какво повече да кажа. Мисля, че и това е всичко, което можем да кажем за съдебното решение. Не може да има Safe Harbor Plus в този правен контекст. Смятам, че Европейската комисия още в първия ден на постановяването на това решение трябва да изпраща посланието на американските ни партньори и на всички останали, че топката сега е в полето на САЩ. Няма как европейският законодател с оглед на договорите и на хартата да промени каквото и да било. Просто изцяло всичко лежи на плещите на американското правителство. То трябва да създаде адекватна закрила и защита на личните данни в своята правна система. И тази защита на личните данни трябва да се отнася за всички европейци. Не можем ние да взимаме решение за защита на данните в САЩ. И не може на базата на директивата от 95-та да го сторим. Не видяхме кой знае каква реакция от Европейската комисия след излизането на решението на съда, което доста ме разочарова. Разочароваме, защото потребителите трябва да се захващат за работа с и да тръгват на това приключение, наемайки съдя, не, извинете, нямах предвид съдя, разбира се, доста а, скъпо ще им излезе. Трябва да наемат съд, трябва да наемат адвокат, след което да му платят доста солидна сума, за да може делото да бъде отнесено към Европейския съд, защото в противен случай делото няма да бъде прието на сериозно. Дума по дума трябва да разгледаме решението на съда, виждаме, че Европейската комисия не може да промени а, нищо. Нямаме необходимото мнозинство, за да променим договорите. На мен доста ми се иска да ги променим, но мисля, че всички сме съгласни, че това трудно ще стане. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожа Ернст. Благодаря. Най-напред не може да се направи нищо друго, освен да благодарим на този австрийски студент, който а, успя да намери решение на проблем, който до сега изглеждаше нерешим. Установяваме след а, решението, че е, трябва да се направи нещо, независимо от това, което казва комисията по въпроса за защитата на данните. Всички знаем какви ще бъдат правните последици от това решение – Знаем, че европейските данни не са защитени в САЩ. И дори и да го направят перфектно, дори да се справят прекрасно, ще съществува един проблем. Това е проблемът на международно ниво, т.е. че европейските данни трябва априори по закон да бъдат предоставени на някого. Това е проблемът и това е въпросът, който ме интересува. Първо, какъв изход имаме? Трябва да започнем един напълно нов дебат по отношение на националната сигурност. Как се прилагат тези разпоредби, така че данните в САЩ никога да не са защитени. Това е на практика – на второ място мога да, да ще кажа, че Сейф Харбър просто не съществува. Директивата е мъртва, тя е, е, беше обявена за невалидна. Не се нуждаем от такава директива, а трябва да създадем един ред с ясни правила в него. Тоест, как ще бъдат пазени европейските данни извън Съюза? Трето, един въпрос, който искам да задам – подходящата защита. Има и други договори, има други споразумения, където се предвижда подходяща защита. Има много правила въведени от комисията. За мен обаче не е ясно. Как обаче това може да бъде контролирано по подходящ начин, правилно? Как, по какъв начин това може да бъде контролирано и проверявано? Какви правни възможности съществуват? И имаме ли нужда от Макс Римс, за да реши и този проблем? Това е свързано с въпроса какъв ще бъде ефектът на това решение върху други договори. Thank you. Um, Sophie please. Благодаря, Софи Интвелт. Благодаря ви, господин председател. През последната седмица видях доста гневни и панирани реакции по отношение на а, решението на съда. Но а, съдът просто е приложил а, правото. Тук не трябва да а, убиваме носителя на съобщението. Традиционното запитване и тълкуването а, във връзка с Сейф Харбър – ни показват, че в крайна сметка стигаме до някакво решение. От дълги години се атакува Сейф Харбър, така че едва ли някой е бил изненадан. Сега се казва, да, необходимо ни е време, за да видим как да реагираме на постановеното решение. Първо бих искала да се спра на последствията. Моята група писа на а, тримата отговорни по въпроса комисари, защото всички знаем как ще се отрази това на TFTP, на обществените поръчки. Всички, които използват IT услуги, които не са базирани в Европа, ще бъдат потърпевши. Но нека да видим основанията и доводите на съда във връзка с масовото наблюдение. Мога да ви дам два-три примера от САЩ, които са примери за това, че почти се спазват изискванията и стандартите, разписани от съда. Още нещо, което упомена комисията и миналата седмица и което твърди, че може да се използва вместо Safe Harbor. Извинявам се, но нищо не може да замести Safe Harbor. Ако можеше, щяхме да го правим през последните 15 години. Така че Safe Harbor няма альтернатива. Така че трябва да оценим последствията и да помислим какво ще правим. Нуждаем се от ново споразумение. Не знам как ще го наричаме. Safe Harbor Plus или е, както и да е, наречете го както щете. Но ключовото е следното. Американските власти трябва да се размърдат. Проблемът е, че винаги гледаме на трансатлантическите отношения по по-различен начин от начина по който гледаме на отношенията си с трети държави. Това обаче не представлява основателен довод пред съдиите. Съдиите гледат дали е правно издържан съответния текст. Решението на съда не е опция, то е неизбежно. Трябва да се съобразим с него. Така че какво ще правим при прехвърлянето на данни отвъд Атлантика? Ще искаме да прехвърляме данни, защото не искаме да има протекционизъм и да се отделим от ползите на отворената економика и отворения интернет. Но това означава, че САЩ също трябва да прояви интерес, което означава, че трябва да се размърдат малко. Нали имаме общи стандарти, общи ценности? Ами тогава, хайде да ги видим къде са тези общи ценности. На следващо място, господин председател, тук не става въпрос а, за а, постановено от съда решение в областта на защитата на данните. Тук говорим за качеството на изработваното законодателство. Европейската комисия отговаря за по-доброто законотворчество. А ние сега имаме лошо законотворчество и за мен би било удоволствие да преминем към по-добро такова. Всеки знаеше, че има проблем с Safe Harbor – смъртта не беше постановена от съда миналата седмица. Тя беше известна на всички ни от дълги години. От дълги години непрестанно призоваваме за отмяната на Сейф Харбър. Същото се отнася и до съхраняването на данните. това беше лошо законодателство. Много от нас, нашата група, например, гласува против. Е, всички ние знаехме, че това е лош законодателен акт и че няма да мине теста, нали, правния тест. Същото се отнася и до други законодателни актове. Имаме лошо законодателство и а, лошо превеждане в изпълнение. Същото а, се отнася и за случилото с Дизел и с ФИФА. Имаме правила за борба с корупцията. Имаме стратегия в това отношение и в Европа. Ще прилагаме ли към ФИФА? Всичко това се случва под носа ни а много често а, се оставяме на далечни съди в далечни страни, които да ни върнат в правия път. Качеството на законодателството, неговото изпълнение и управлението са от съществено значение. Заключение. Господин председател, не може да оставим всичко в ръцете на някои упорити, заинатяващи се европейски граждани. Не, те ще уреждат въпроса. Нека да погледнем законите, които гласуваме тук. Ние също сме задължени да гласуваме закони, които да са правно издържани. Така че нека да бъдем малко по-критични за бъдеще. Благодаря. Председателят. Уважаеми колеги, започвам да поглеждам часовника. Виждам, че решението на съда е важно и много от вас искат да се разпрострат. Госпожа Интфелд постигна, извинете, повдигна въпроси, които повдигнаха и другите. Миналата година в Страсбург присъстваха всички комисари и те докладваха пред различните парламентарни комисии. Тогава също повдигнахме въпроса за Сейф Харбър въпросът е мултидисциплинарен. Знам, че госпожа Юрова се представи пред нас, но господин Ютингер и останалите комисари също трябва да са запознати с нашите безпокойства. Нека не го забравяме. Очакваме и техния отговор. Сега господин Лористън. Госпожа, извинете. Благодаря ви. Един смел студент направи истинска революция в умовете на хората. Сега да видим какви ще бъдат последствията. Смятам, че е важно да не отправяме взор само в Америка, както каза и Софи. Спомням си един вид американец и руснак се срещнали и американците казали, ние може да критикуваме американския президент всеки един ден и да го нападаме. А Руснакът казал, ами, ние сме свободна държава и ние можем да отправяме критики по адрес на американския президент. Та това, което искам да кажа е, че защитата на личните данни, неприкосновеността на човешкия живот, доверието в бизнеса, социалната сфера, всичко това е взаимно свързано. Взаимно свързано е и се случва не само извън държавите, но и вътре в тях. Изключително важен сигнал ни подаде Европейския съд. Трябва да погледнем на всички тези неща по по-глобален начин. Нека а, напомним също а, така това, което се случва в а, дигиталния свят. А, Китай а, доста а, се разрасна в това отношение. Нека да бъдем по-сериозни. Нека да бъдем готови да се изправим пред проблема. Нека да се, не се правим, че не го виждаме. Та в този смисъл смятам, че наистина започна един вид революция, която ще засегне нашето поведение по отношение на защитата на личните данни. Благодаря. Благодаря, господин Бони. Ще говоря на полски. Że e, orzeczenie Trybunału trzeba potraktować. Благодаря ви. Решението на съда ще играе ролята на катализатор. То ще ни помогне да открием добро решение. Първо, трябва да изискваме сходен на нашия подход от американската страна по отношение на защитата на данните. А Европейската комисия ще трябва да продължи преговорите с САЩ по Сейф Харбър. Разбира се, американската страна ще трябва да реши настоящия проблем. Поглеждам Ян и си спомням, че по време на преговорите в Вашингтон Споменахме необходимостта от промяна на американското законодателство по отношение на неприкосновеността на личния живот. Може би трябва да изпратим приятелско писмо на Европейската комисия, И по този начин ще дадем съвсем леко ще намекнем на американските ни колеги, че трябва да предприемат нещо в Конгреса. Относно преноса на данни. Много условия съществуват в това отношение. Да не забравяме нарастващата роля на националните инспектори в това отношение. Европейските инспектори ще трябва да направят преглед на начина по който действат инспекторите на национално равнище. В някои държави членки инспекциите на национално равнище са на ниво, докато в други не са. Затова бих искал да помоля по време на тристранната среща за регулаторната рамка за защитата на лични данни, да се повдигне също и следния въпрос. Дали сегашният текст отговаря на изискванията, имайки предвид, че Safe Harbor е невалиден. Благодаря. Госпожа Пенели, следващия оратор. Благодаря, господин председател. Много съм изненадана. Изненадана съм, че всички се изненадват от това решение на съда. Спазването на цифровите ни права съществува от 15 години или поне говорим за него. В Италия наскоро приехме и нова регулация в тази област. Действията на няколко смели граждани и на съдиите преди Шеремс обаче съществуваше и Едуард Сноудън. Нещо все пак се задвижи тогава, но ние не направихме нищо. Говорим за хартата на основните права, за законодателство, за по-добри закони. Имаме нужда от това в Европа. Имаме нужда и от правова държава, това е ясно. В САЩ данните не са защитени и ни трябваха явно Шремс и Съда на Европейския съюз да ни го кажат – като че ли от това решение проистича цяла революция? То идва след две подобни решения по отношение на защитата на личните данни, които бяха постановени през 2014. Това трябва да окаже влияние което, върху преговорите, които се водят в момента, също и върху Сейф Harbor – също така и върху резервационните данни на пътниците и върху други преговори. Що се отнася до комисията, искам да изтъкна два аспекта. Те проистичат от решението на съда. Първо, Решенията на комисията не могат да заменят и да изключат проучванията на национално ниво. Комисията няма правомощие да се намесва. В някои държави защитата на данни е по-добре застъпена, в други не. След това държавните предприятия в САЩ, които също трябва да бъдат обхванати от споразумението за Сейф Харбър. Тоест, задълженията, които проистичат от тези споразумения, не се изпълняват изобщо. Накрая може да се окаже, че ще се откажем от принципите, заложени в съдебното решение. Съществуват също и противоречия с националната сигурност по отношение на данните, които трябва да бъдат събирани. Благодаря на господин председателят, че насочи вниманието върху едно по-добро сътрудничество, което трябва да съществува с комисията. Има недостатъци в комуникацията с парламента. Мисля, че комисията е пропуснала много неща и благодаря на господин председателя, че настоя да се разгледа този въпрос, да се проведе среща между представител на комисията и парламента. Благодаря, госпожо, госпожо Пинела. Това е инициатива, която а, ние трябва да поемем за комуникация с, ком, с комисията. Госпожа Бъркин, заповядайте. Благодаря. Ще се опитам да бъда кратка. На първо място, аз много ценя решението на съда, но то води до много въпроси. Първо, защо по дяволите беше необходимо да се появи Макс Шеримс и той да отиде в Ирландския съд и да се стигне до там, че Европейския съюз съд да вземе това решение. Защо по дяволите това беше необходимо, след като от години наред повтаряме на комисията, че Сейф Харбър не е Сейф Харбър за защита на данните, за неприкосновеност на личния живот. Гражданите ме питат, ми защо вие не отправихте този въпрос пред съда? Ние като парламент трябва да работим по такъв начин, че всеки път, когато става въпрос за такива неща, ние трябва да отиде пред съда. Комисията трябва да взема нашите притеснения на сериозно. Може би такова решение трябваше да бъде взето още преди години. Също така съм объркана, че явно не само в САЩ се случва това, не само защото личният живот не се взема на сериозно. Споменаването на националната сигурност се възприема като общо извинение да се прави каквото си всеки каквото си иска с данните. Ние в Европейския съюз трябва да работим по този въпрос. На първо място въпросът е какво означава това за Safe Harbor и за обмяната на данните. Какво влияние можем да упражним върху САЩ да променят своите правни основи и какъв контрол имаме ние, ако Данните трябва да бъдат защитени надлежно. Какво ще бъде влиянието върху други споразумения с САЩ? Или по-точно казано, как можем да гарантираме, че с текущото законодателство и с бъдещото законодателство, не само на този парламент, но също и на комисията, как това законодателство ще гарантира спазването на хартата защото всякакви закони биват оспорвани пред съда. Ние, като европейска институция, имаме отговорността да създаваме добро законодателство. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че е много радостно, че има съд, който решава възоснова на хартата на основните права. Вече бях започнал да съмнявам, че хартата на, човешките, на основните права има изобщо някакво значение. Радвам се, че един студент успя, и то от моята родина, да постави този въпрос пред съда и да постигне именно такова решение. И когато съдът постановява нещо, той го постановява и това решение трябва да бъде прието. Не мисля, че сега има смисъл, смисъл да се критикува това решение и някакси то да се умалуважава. Това е решение, което поставя много въпроси. Само два аспекта накратко. Говорим много за регулации, за правила, но трябва да наблегнем повече на законотворчеството. Това би било много важно и за комисията, за да не, се, да не изпадаме в бъдеще в такива състояния. Това решение засяга най-вече нас в Европа. И не трябва да се опитваме да се колебаем, да изразяваме съмнение. Ние имаме нужда от наистина смели решения и тези решения не трябва да бъдат отлагани прекалено дълго, а аз именно от това се опасявам, когато виждам реакциите. Нямаме право да губим време. Това състояние трябва да бъде поправено. Ние като комисия която винаги е била на друго мнение, носим много голяма отговорност да упражним необходимия натиск, за да се приемат ясни и точни правила. Дали господин председателят би могъл да обясни перспективата, какво може да се очаква през следващите месеци като политика на промяна? Благодаря. Много добре, че последният ни оратор беше австриец. Колеги, ще взема становището на комисията и на съвета. Ние, разбира се, имаме нужда от повече време за обсъждане на тази точка. Господин Чан Карли, най-напред. Заповядайте. Благодаря. Както споменахте, комисар Юрова ще дойде за умяна на мнение в тази комисия на 26 октомври. Мисля, че на този етап трябва да подчертая следното. Решението по делото Шремс даде много е, ясен знак относно защитата на данните като основно право в Съюза – включително в контекста на международните трансфери на данни. Ние го разглеждаме като потвърждение а, на подхода на Европейската комисия да търси а, и да приема по-строги правила, по-строги рамки за трансфера на данни. По отношение на реформата на защита на данните, за прилагането на, на приятите закони, постигането на важни промени също така и в тази важна област на защита на данните. Тя също играе своята роля в подкрепа на парламента. Също така и обмяната на данни за търговски цели. Ще продължим да работим за приемане на подходящи споразумения – за предаване на данни отвъд Атлантика. Ще бъдат изяснени всички елементи от решението на съда. Между времето или по-скоро в по-краткосрочен план, нашият приоритет като комисия ще бъде защитата на данните, които се предават към САЩ. Как да се осъществяват за такива трансфери? Също така единно прилагане на европейското законодателство на вътрешния пазар. Ние ще продължим да работим в тясно сътрудничество с националните органи, които са отговорни за защита на данните на национално ниво. Искам да ви уверя, че решението ще бъде разгледано внимателно и ще гарантираме, че трансферите на данни ще бъдат осъществявани по един сигурен начин. По отношение на член 29 и работната група, която го разглежда, нейното заседание ще се проведе тази седмица. Това ще бъде важна стъпка като една непосредствена реакция на това съдебно решение. Благодаря. Okay. Um, did, did you want to make a point of order or, or just to please? Е, искате да кажете нещо, моля ви да бъдете кратки. Много накратко. Малко съм изненадана от обобщението, което комисията направи през последните две години. Всичко се промени през последната седмица. Например, разговорите относно Сейф Харбър, един подобрен Сейф Харбър, така да се каже, се осъществяват на основата на 13 точки, които комисията е взела предвид. Това е, което комисията трябваше да направи миналата седмицата. Ако тези 13 точки са постигнати, дали това ще отговори на стандартите, зададени от решението на съда? Това е което искам да чуя. Не искам да чуя какво сте говорили през последните две години, защото го знам и съм малко недоволна, че комисията трябваше да научи от решението на съда, че не е направилен път и това е подходящ момент за промяна на стратегията. Мисля, че трябва да кажа нещо. До някъде не съм съгласен с думите на Софи. Наистина, провеждали сме някои от тези обсъждания. Комисията ни е уведомявала как, как се водят разговорите във връзка с текущите стратегии. Това, което каза господин Албрек, беше правилно. Американците ще трябва да направят нещо във връзка с Сейф Харбър. Трябва да се увеличи обема на разговорите между комисията и САЩ. Трябва да започнем да изграждаме политически стратегии, да изпращаме политически послания към американците, че трябва да направят нещо по-различно това, което правят а, до сега. Не знам дали искате да добавите а, нещо или ще изчакате а, посещението на госпожа Юрова на 26 може би да кажете няколко думи и да оставите а, е, другото на вашия комисар. Сигурно ще искате така да подходим. Няма какво толкова да добавя на този етап. Приемам препоръките ви. Виждам проблемите, които идват от това решение. И най-вече двете последни препоръки по отношение на достъпа до данни – работим по идентифицирането на тези слабости на нашата рамка. You're going for brevity here today, aren't you? <laughs> Okay, um... Добре, не сте много ясен. Ще имаме изслушване на комисаря на 26 и ще има достатъчно време коя, за този разговор, който ще се проведе съвсем наскоро. Госпожа Вайтнер. Госпожа Вайгнер. Благодаря, господин председател. Само за да ви кажа, че а, съветът взима много а, внимателно предвид вашите обяснения и ще ги разискваме, разисквахме ги на съвета на министрите по правосъдието на 9 октомври. И за да не отнемам от вашето време, ще кажа, че с това решение реше, реформата до края на годината ни изглежда още по-спешна. Благодаря. Okay, let's go. Добре, нека сега правната служба да представи основните аспекти. Благодаря, господин председател. Решението беше взето само преди няколко дни и на този етап ние все още анализираме съдържанието му. Разбира се, ние сме готови да помогнем на тази комисия през следващите седмици за да се стигне до дъното на това решение, което ще, явно ще има дългосрочни последици. Надявам се, че изпратихме е, послание към, е, от името на тази комисия, че защита на данните явно се нуждае от други правни основания. Няма нужда да бъдат обърквани хората, малките и средни предприятия. Те не касаят толкова много големите. Това е един много спешен въпрос за нашата комисия. Надявам се, че ще имаме среща с комисари на 26 октомври, но съм отворен за предложения как да продължим да подхождаме към този въпрос. Благодаря ви, колеги, за тази подробна дискусия. Благодаря също на представителите на комисията и на съвета и на представителите на нашата правна служба. Стигаме до точка 5, колеги, а именно препоръките на Европейската комисия по преговорите за а, така нареченото споразумение ЧИСА. И тук а, докладчик е господин Обрет Ян, заповяда, имаш думата. Благодаря. Колеги, това е, а, текст относно становището на резолюцията, по резолюцията на Инта по споразумението ТИСА, търговията с услуги и тук правим допълнително становище заради два основни проблема. А именно, това са проблеми, които се отразяват и в нашето становище. Хоризонталните въпроси, свързани с човешките права или хуманитарната клауза. Нещо, което винаги се вписва като клауза в споразумение, особено позоваването на изключения по режима на СТО за правилата защита на личните данни, член 14 от споразумението ГАТ, където ясно се казва, че защита на личните данни и законите, които ги защитават, не се разглеждат като търговска бариера в това споразумение. Считаме, че базирайки се на тази формулировка, най-вероятно ще има подобна и в ТИСА. И становището, което публикувах, просто повтаря това, което сме казвали в становището на, за ТЕТИП, тук в нашата комисия. А, разбира се, а, има и клаузи, които могат да бъдат приложени само за ТЕТИП, но не и за ТИСА. Те могат да бъдат двустранно преговарени. Има много партньори, включително и САЩ, както и много други трети държави тук в търговията с услуги и съответно искаме да, искам да предложа да се приеме това становище с забележките, които вече направих и да имаме един сравнително кратък срок за измененията за да можем по този начин да окажем истинско влияние върху резолюцията по ТИСа, която се изготвя от Вивиан Рединг в комисията Инта и там ще има гласуване. Мисля, че отговорих на всички въпроси по този начин. Разбира се, ако има други, ще ги приема. Благодаря. Благодаря. Крайният срок за измененията е 19 октомври и приемането на, на становището в Либе 16, на 16 ноември. Така че ще видим кой е ще се сянка. Иска да говори господин Мишел. Заповядайте. Съвсем накратко, господин председател, имайки предвид залога при бъдещите споразумения, е очевидно е, че трябва Европейския парламент да ориентира настоящите преговори също трябва да положим жалоните, така да се каже, така че крайното споразумение да отговаря на очакванията. Ние благодаря на господин Обрехт за великолепното проекто становище. То включва много важни елементи и смятам, че може да бъде а, обогатено с следните забележки. Първо, Съединените щати участват в споразумението ТИСА и там също ще има размен умен на данни. Именно за това трябва да вземем предвид настоящото съдебно решение, свързано с, с клаузата Safe Harbor. Имайки предвид значи, все по-увеличаващото се значение на защита на данните, смятам, че Европейският съюз трябва да помисли а, и да направи от кибер а, безопасността свой приоритет, особено в подобни случаи. Също нека да напомним, че парламента ще има правото да одобри или не крайното споразумение, защото така както и при тети, парламента трябва да напомни за ролята си на демократично избран асамблея, която упражнява правото на последната дума. И също да се зачитат правото на личен живот. Това е елемент от хартата, който трябва да залегне всички споразумения за търговия с трети държави. ТИСА ще означава и свободно движение на хора с цел извършване на услугите и съответно трябва да се защитят правата на тези европейски лица в третите държави. Благодаря ви. Благодаря, господин Мишел. Барбара Спинели. Благодаря, господин председател. Това становище е великолепно. Един въпрос. какво да направим, за да вземем тук предвид решението шлем. Не искам да бъде накърнено това решебно, решение на съда. Що се отнася до участието на новоразвитите държави, доста трудно ще можем да постигнем пълно споразумение. и как да отреагираме на някои точки, които са от ключово значение за държави, които са е, основни търговски партньори, като Индия и Китай. В момента, в който едно предприятие бъде приватизирано, какво става с данните? В настоящата ситуация трябва да имаме възможност да се върнем назад. Да не можем да бъдем затворници, заложници на такава клауза. Благодаря, Барбара. Сега Беки. Благодаря, господин председател. Нашият председател не е тук, така че все пак искам нещо да кажа от нейно име. А, нека да кажа нещо като цяло по принцип. Всички дебати, които водихме по ТИСА, както и ТЕТИ, да не забравяме, че ТИСА е дори по-важна, отколкото ТЕТИ, когато говорим за последиците, така че трябва много да внимаваме какво правим тук. Като цяло, нашата група подкрепя проекто становище на докладчика. Особено вярваме, че е важно да се разгледат разпоредбите по глава за електронна търговия в американския вариант на текста. И дебата, който чухме в комисията и хартата за основните права, смятам, че е ясно, че защитата на данните и на личния живот, правото на личен живот е от ключово значение във всички политически области и не можем, както вече сме го казвали, да гледаме на защитата на личните данни като вид протекционизъм. Разбира се, имаме нужда и трябва да а, формулираме ясно законодателството по тази тема и отново трябва да подкрепим това, което правят докладчиците по този въпрос. И сега комисията. Не, извинявайте, поправя се създателя. Але. Колеги, бъдете кратки. Напълно споделям казаното от вас. Ана Гомеш има думата. Все пак Нещо, на което искам да се спра в становището на Либе към, и препоръките към Инта, а именно ASDS. ТИСА също иска такива механизми, нещо, което ние не бихме могли и не би трябвало да допускаме. Господин Бони от името на госпожа Холмайер, която е докладчик Сянка от НП. Благодаря. За мен е съм Моника Холмайер днес. Нека да ви уведомя, че НП е съгласно с проектоустановището. Може би една малка промяна по частта, свързана с достъпа до документи. ЕНП иска докладчикът, както и всички ние, да се придържаме към първоначалното становище и да не приемаме изменения, които биха могли да бъдат извън обхвата на становището или пък да инструментализират становището за други политически цели. Разбирам, че сега сме под натиск от ситуацията и решението на съда по Сейф Харбър, но мисля, че трябва да работим по Safe Harbor, така както бихме работили без такова решение. И не е особено добре за доклада, ако искаме да добавим всичко в един доклад. Благодаря. Сега вече мога ли да дам думата на представителя на комисията? Благодаря, господин председател. Преговорите по ТИСА текат тази седмица. Извинявайте, че ръководителят на нашото звено не можа да е тук. Той е по тези. Той е именно в Женева по тези а, преговори. Така иначе ще ви държим в течение. Един общ коментар. Услугите са много важна част от економиката. Над 70%, над 70 от БВП при нас идва от услугите ни и изнасяме повече услуги, отколкото внасяме и имаме е, голям излишък в европейският е, търговски баланс. И мисля, че сме конкурентно способни там, бихме могли дори повече да направим, ако се адаптираме към чуждестранните пазари, защото европейските компании за услуги се сблъскват с големи търговски бариери в другите държави и мисля, че бихме могли да се адаптираме по-добре. Това ще бъде добре за растежа в Европа. Именно за това Европа се присъедини към преговорите по това споразумение за търговските услуги. И Европейският съюз ще се впише в, с това споразумение много адекватно в графиците на СТО. Благодаря за, ваши, за вашите коментари относно потоците от данните, както и други, които виждаме и в резолюцията по течи. Вярно е, че някои от членовете по ЧИСА публикуваха изменения, за да позволят потоците трансгранична информация чрез разширяване на целта, смятам, че ще бъдем способни да въведем нужните мерки в държави като Русия и Китай. Това на този етап не е ключова част от ТИСА, но Китай, примерно, биха могли да се включат към ТИСА за в бъдеще. Смятаме, че всяка дисциплина при ТИСа трябва да има изключения, например защитата на личния живот. Винаги се позволява на двете страни споразумението да а, следват специфични цели, така че много е важно изключенията да не са много големи, много широко обхватни, и, и съответно мерките, които са предвидени с цел защита на националните интереси, могат да бъдат използвани като претекст за дерогации, за освобождаване от стандартните условия. Но когато става въпрос за стандарти за защита на личните данни, със сигурност това няма да бъде преговарено в ТИС, както не е преговарено в нито едно друго търговско споразумение. И ТИСа няма да бъде по-различно в това отношение. Т.е. ТИСа няма да изгражда стандарти, които да нарушават бъдещия режим на Европейския съюз за защита на личните данни. Особено пък елементи свързани с човешките права, клаузата по човешките права и ние имаме това залегнало всички търговски споразумения, включително и FTA. Те са, преди се имаме а, многостранно споразумение и а, ние не можем да имаме, примерно, споразумения за обществени поръчки, за околната среда, тук и други. И също идеята, че ти все пак ще бъде разглеждана по-късно в СТО, като се добавя клауза за човешки права, това може да намали капацитета ни за привличане на допълнителни заинтересовани страни по споразумението. И още две дребни неща. Благодаря за коментарите. Относно движението на хора, че трябва да отстава недискриминационно Нека само да ви гарантирам, че при преговорите за ТИСА въобще не сме говорили за въпросните механизми ACDC. Разбира се, сам на ваше разположение за допълнителни разяснения тази седмица и дори уикенда. Благодаря. Благодаря на колегите, които задаваха въпроси. Ако имате коментари, Заповядайте пак. Докладчика. Имаше въпроси и нека да се опитам да отговоря относно Safe Harbor, решението и неговото влияние. Разбира се, ясно става в това становище, че има ясно искане от страна на парламента, след като бе гласуван доклада Ланке по ТЕТИП, и така и по ТИСа ще има хоризонтална клауза по член 14 от ГАЦ за това да се остави недокоснато, не се нарушава европейското законодателство на личните данни. и че това как, и за това как тези данни ще бъдат обработвани на европейския пазар и как ще се осъществява трансфера към Съединените щати и оттам евентуално към други трети държави. И сега дори още по-важно, след като съдиите в Люксембург го отсъдиха, това е искане на хартата и е част от нашето законодателство, базиращо се на хартата. Така че не може да има преговори в това отношение и да има компромис. Също, нека да добавя, че имаме много ясна формулировка относно а, организацията на данните. ако процесът в е, обработката им в Европейския съюз изисква а, някакво допълнителна информация и после в последствие се задължава Европейския съюз да прехвърлят данни, пак трябва да се позоваваме на нашето законодателство. Така че всичко това вече предвиди това, което ще каже съда по директивата и хартата отговор на Ана Гомеш. Ти са няма наистина такива механизми за решаване на спорове, ACDC. И също достъпа до документи. Взимам предвид казаното е ПНП, Надявам се, че ще имаме конкретно предложение. Ако разбира се искате нещо да се променим. Но ако искате споразумението да бъде прието в настоящия му вид, направете компромис с тази част. И кратко забележка към комисията за класа за човешките права. Не смятам, че това е моя лична забележка, нито пък, че е въпрос на Европейския съюз, задължение на Европейския съюз да е, казва какво ще прави с човешките права. Мисля, че наистина, ако вкараме тази клауза, ще спрем влизането на много държави в ТИСА. И това ще доведе до несъгласуван подход за, до страна на Европейския съюз. Това становище ще бъде прието на 16 ноември и после ще бъде гласувано на 18 октомври. И сега трилога, трилога по защита на данните. Пак съм аз. To... Uh, Благодаря. Това е втората актуализация, която ви давам по защита на данните, трилога, който започна през юли със съвета. След като съвета постигна един общ подход по защита на личните данни през пролета, както вече съм го казвал, преди лятото проведохме преговори по пета глава за международните трансфери и там имаше една референция, че в случай, че съдът осъди по Safe Harbor преди края на преговорите, ще трябва да бъдат взети предвид някои основни елементи. Трябва да се върнем на темата. И сега, може би е момента, Тимът или екипът за преговори да разгледа подробно решението и да види докъде трябва да се преговарят някои специфични въпроси по глава 5 и постигнахме наистина напредък. След лятната а, почивка продължаваме да работим по темата. Доста усилия положихме. Това е цял пакет. и правата на отделните лица, както и обработката на данните, се, трябва да спазват конкретни принципи, залегнали в глава 2, 3, 4. И също смятам, че след трилога постигнахме споразумение, което бих оценил сега, не ме убивайте, ако съм объркал а, изчисленията. Постигнахме споразумение по 70, 80% от текста. Разбира се, има въпроси, повечето от които политически, на които трябва да се върнем в последствие. По-специално например, условията и формата, по която ще се дава съгласие за обработка на лични данни от отделни лица. И също ограничаването на тези данни и конкретната формулировка за информираността, как тя да става по прозрачен начин, когато трябва да се даде информация на дадено лице за това, че ще се обработват някакви специфични данни. Или пък задължението за администратора, за обработващия данните, за а, хармонизираната обработка на тези данни пак във връзка с исканията на властите защита на данните. Нещо, което съвета остава в компетенция на държавите членки. Това са елементи, които е, са най, са, имат раз, различни е, въпроси, които трябва да се разискват, така или иначе. Радвам се, че успяхме да решим повечето въпроси, макар те да не са толкова сложни, стигнахме до най-трънливите. И също а, гъвкавостта на съвета ще бъде важно да напомним на групите, че трябва да уведомят своите членове, така че екипа по преговорите да работи въз основа на мандата, който им е даден. На този етап смятам, че е реалистично да се, да се надяваме да постигнем споразумение до края на годината между трите институции висящите въпроси ще бъдат разгледани през октомври-ноември и също ще продължим с главите 6 и 7 относно механизма за а, властите защита на данните, както и прилагането на правилата, нещо, което е, е един от ключовите въпроси на тази реформа. Как да имаме по-добро правоприлагане и разбира се, смятам, че трябва да приключим, ще можем да приключим преговорите скоро и да се съсредоточим върху основните въпроси, например санкциите и също докладчика по директивата. Също е докладчик Сянка тук. И когато говори за въпросната директива, ще трябва да говорим паралелно и за двата инструмента. И оставаме отворени преговорите с съвета по директивата. Оставам на ваше разположение за въпрос. Um, значи докладчиците в сянка биха искали да, вземат думата. Марио Лористън. Съвсем накратко бих искала да потвърдя това, което каза Ян. Намираме се в началото на тристранната среща за директивата – Днес проведохме първата среща на докладчиците в Сянка и основната ни линия сега е да се придържаме към подхода за този пакет. Познахме добре регламента и можем да използваме вече наученото и да го приложим към директивата. Благодаря. Благодаря, Марио. Някакви други въпроси към Яна Обрихт? Няма. Това, което каза Ян във връзка с отворените позиции на политическите групи. Много политически решения трябва да бъдат взети и тристранната среща наистина е много динамична. Толкова много тристранни срещи текат едновременно, че трябва да вземем предвид тази трудност. Оценявам факта, че Ян го а, упомена. Наистина, нека да бъдем а, внимателни по отношение на някои от важните теми Осъзнавам обаче, че колегите водят няколко тристранни срещи едновременно, а е нещо, което се случва системно в нашата комисия. Благодаря ти, Ян. Имаме още един доклад за тристранна среща, който може да разгледаме малко по-късно, защото докладчикът в момента пътува насам, така ли? Добре. Господин Керкове докато дойде. Нека да разгледаме досиетата на пътниците. преди да разгледаме досиетата на пътниците, обаче да видим господин Ленърс, който ще ни представи резултатите от тристранната среща за европейските публични администрации, предприятията и гражданите или и за две. Благодаря, господин председател. Проведохме 7 технически срещи, освен тристранната среща и в основни линии приключихме работа. Доста трудни е, и тежки бяха преговорите по отношение на аспектите, свързани с Либе в програмата ИЗА. Съвета и комисията не проявиха много ентусиазъм и не поискаха да включат измененията, прияти в доклада ни в Либе. Въпреки това обаче успяхме да постигнем добър резултат благодарение на колегите от комисията ИТРЕ. Комисията ИТРЕ беше водеща и е, тя подкрепи нашата позиция по време на преговорите. В крайна сметка имаме едно доста добро съображение в преамбюла, както и абзац в основния текст. Имаме специална разпоредба за защитата на данни в самия текст. Защитата на данните и неприкосновеността на личния живот са упоменати като специфични принципи вътре в самия текст. В съображението в преамбюл упоменаваме също така значението на защитата на личните данни при оперативната съвместимост. Отбелязваме също така, че автоматично се прилагат правилата за защитата на личните данни. Така че в крайна сметка смятам, че резултатът е много добър. Още повече, че имаме и съображение в преамбюла, и специална разпоредба в самия текст, по този начин имаме гаранция, че правилата за защитата на данните, както и тези, които проистичат от регламента, ще се прилагат изцяло и ще бъдат препотвърдени в програмата ИЗА. Благодаря на всички докладчици в Сянка за оказаната подкрепа. Наистина доста удовлетворителен на е резултата. Благодаря, господин Ленърс. Знае, че вие винаги защитавате позицията на нашата комисия. Благодаря ви за усилията. Някакви въпроси от страна на колегите във връзка с оперативната съвместимост? Няма. Благодаря ви за информацията, която ни предоставиха. Сега какво да правим? Ще гледаме ли точка 9 изобщо? Нека да изчакаме докладчика за данните от досиетата на пътниците. Не знам дали може да разгледаме точка 9. Fortunately, Mr. Jezek is here. Is he... За щастие, господин Ежек е в залата. Съгласен ли сте? Благодаря ви, господин Ежек годишен доклад за 2014 година относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз в борба срещу измамите. Докладчик по становище е Петър Ежек от нашата комисия. Предвидено е разглеждане на проекта от становището. Господин Ежек, имате думата, за да представите темата. Благодаря ви. Може би на вътрешните граници на Европейския съюз се проверява докладчика е, Кърк Хоп. Сега малко по-сериозно, нека да се спра на моето проекто становище. То разглежда две основни теми. Първо, защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. Както знаете, през 2012 година Европейската комисия направи две законодателни предложения – за наказателно-правни инструменти, които имат за цел да се повиши ефективността от наказателното право в контекста на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. Едното е директива, а другото е регламент за Европейската прокуратура. Съвета даде нов тласък на преговорите по директивата, като на последната тристранна среща парламента и съвета бяха много близо до единодушието по всички аспекти, освен по един, а именно включването или изключването на измамите в обхвата на директивата. С оглед на изчислените загуби в Европейския съюз 168 милиарда евро, давате, имате представа, че говорим за много големи е, финансови загуби и за това държавите членки трябваше да намерят най-добрия начин за решаването на този проблем, а именно тези огромни и колосални загуби. На следващо място, проекто становището ми почива на необходимостта от е, продължаването на борбата с корупцията. Смята се, че корупцията струва на държавите членки в Европейския съюз 126 милиарда евро годишно. През феврари миналата година Европейската комисия публикува първия си доклад в областта на борбата с корупцията и аз смятам, че това е една много добра първа стъпка. Междувременно разполагаме с добра представа за случващото се във всички държави членки. Имаме препоръки за курса, по който трябва да поемем напред. корупцията не засяга само отделните държави членки, тя засяга всички. Половината от европейските граждани смятат, че корупцията в тяхната държава се увеличава през, увеличила извинете, през последните три години. Ако искаме да се борим ефективно с корупцията, ще трябва да предприемем нещо. Европейските институции трябва да служат за пример. Те трябва да работят при високо ниво на прозрачност, не трябва да има никакъв конфликт на интереси. Всичко това изискваме и от държавите членки. Ето защо в моето становище аз приканвам Европейската комисия да добави глава за резултатите в европейските институции по отношение на борбата с корупцията. Във втория доклад за борбата с корупцията, който ще бъде публикуван през 2016 година, трябва да се включи такъв специален раздел – С удоволствие ще слушам коментарите на докладчиците в сянка за евентуални нови идеи в проекта становището си. Председателят благодаря господин Ежек. Не знае дали докладчиците в сянка са тук, но а, който иска да се включи, е добре дошъл. Господин Анкала. Колегата не можа да присъства и ме помоли да прочета нейното изказване. Като докладчик в Сянка приветствам становището на господин Иежек, но бих искала да подчертая няколко неща. По отношение на директивата, Европейския парламент трябва да действа по-решително, а не само да насърчава Европейската комисия да даде нов тласък. Съвета в крайна сметка трябва да приключи текущите преговори. IT престъпленията трябва да бъдат включени в обхвата на директивата. Също както посочи и докладчика, загубите наброяват милиарди евро на европейско равнище. Същото се отнася и до Европейската прокурорска служба. Тя трябва да бъде създадена колкото се може по-бързо в интерес на европейските данакоплаци. В настоящия контекст, ако всички средства на данакоплаците се намират в една кошница, но само една държава членка не се справя с корупцията, то в крайна сметка всичко е безсмислено. Ние трябва да служим за пример и да разработваме високи стандарти в областта на прозрачността, интегритета и конфликта на интереси. За да можем да служим за пример, се нуждаем от изчерпателни критерии за борбата с корупцията. Тези принципи трябва да се прилагат във всички европейски институции и специално внимание трябва да се отдели на конфликта на интерес. Това беше посланието на колежката. Благодаря. Председателят, благодаря ви, че изчетохте позицията на госпожа Маковей. Господин Ежек, нещо да добавите? В противен случай приключваме. Господин председател, съвсем кратък коментар. Нека да помислим как бихме могли да настояваме пред съвета. Със сигурност в докладчи... с докладчиците в сянка ще може да си изработим някакъв подход. До 11 ноември имате възможност да внасяте изменения в 12 часа на 1 декември ще се гласува становището. А сега преминаваме към данните от досиетата на пътниците и текущото състояние във връзка с тристранните преговори. Господин Кърк Хоп е докладчик. Той ще ни представи актуална информация. Само да спомена, че на 24 септември беше първата тристранна среща. На 29 септември бе проведена втората. Господин Кърхов, имате думата. Благодаря, господин председател. Мисля, че всички вие знаете, че позицията на Либе бе прията преди лятната почивка и както правилно посочихте, господин председател, през септември започнаха тристранните срещи, така че в момента тъкът дискусии. Отново бих искал да подчертая, че Европейския парламент се ангажира да приключи досието до края на годината и аз съм ангажиран в това отношение. По време на първата тристранна среща Европейската комисия опомена необходимостта от своевременното приемане на директивата, като 14 държави членки се подготвят или вече са подготвили своите национални системи в това отношение – след три години и половина не искам да пришпорваме нещата, но не трябва да забравяме, че няма специална правна рамка по отношение на данните от досиета за напътниците. На първата тристранна среща се обсъди обхвата на директивата. Трите институции обаче имаха, желаха да се използва различен подход – Международните престъпления и националните такива бяха основния проблем. Дискусиите ще продължат и през следващите седмици и аз съм оптимист по отношение на постигането на компромис. Сигурен съм, че ще стигнем до такъв. Европейския парламент иска европейските превозвачи да не бъдат включвани в обхвата на директивата. Европейската комисия ще проведе конференция посветена на темата и този аспект ще бъде обсъждан. Идеята за а, полетите също а, се прокрадна. А, не виждаме защо е необходимо да има такава дискусия а, в съвета и комисията. Аз ви а, обещавам, че всички притеснения, които поменете, ще бъдат споменати на тристранната среща. На втората тристранна среща, проведена 29 септември, се разгледаха ключови въпроси като достъпа до информация от страна физическите лица и обществото. Членове 6 и 11 също бяха обсъдени. Институциите успяха да стигнат до единна позиция по тези две разпоредби, но по отношение на отделите за обработка на данните на пътниците, доведоха до дискусии. Е, необходимо ли е да има такива отдели или те са само допълнително бюрократично е, бреме? Приоритет за парламента е да има по-добра отчетност и сигурност при боравенето с тези данни. На следващата страна среща ще да обсъдим въпрос. По членове 10, 4 и 11 във връзка с поверителността и сигурността на данните – имаше обсъждане. Направи се ясно разграничение между търговска дейност на въздушните превозвачи и достъпа по смисъла на директивата. Разгледа се и съотношението с директива 9546, защото не трябва да се стига до двойно наказване на въздушния превозвач на следващите срещи ще продължим обсъждането на тази тема. По член 9 и периода за съхраняване на данните имахме по-различен подход. Парламента иска да се предоставят доказателства на парламента и на комисията за всяко отдалечаване от първоначалното предложение на Европейската комисия или отдалечаване от първоначалната позиция на Европейския парламент. Парламента не желая да се стига до допълнително фрагментиране на стандартите във връзка с съхраняването на данните на пътниците в Европа. Съвета обаче прилага по-различен подход. Той е за по-малко прескриптивен подход относно механизмите за надзор по член 12 и 12а. Е, не трябва да се стига и до противоречие с новата директива за защита на данните. Съвета е съгласен, че трябва да има ясни принципи за боравенето с тези данни, за да може да има и добра защита на последните. И накрая, господин председател, въпросът за включването на вътрешно европейските полети, този въпрос също беше повдигнат. Съветът твърди, че ако не включим тези полети, това ще компрометира сигурността на Европейския съюз. Беше казано, че 80% от данните, които се събират от държавите членки, са всъщност данни във връзка с точно такива полети. В член 17 се предвижда подобна възможност за събиране на такива данни. Европейския парламент обаче поиска допълнителна информация по въпрос. Аз подчертах, че в това отношение Европейския парламент умишлено е изключил този вид полети и би искал да се проведе сериозна дискусия по този аспект за в бъдеще. Приканвам съветът да предостави повече доказателства за своите доводи пред парламента и Европейската комисия. Както виждате, господин председател, по време на първите две-три странни срещи покрихме доста области и съм сигурен, че в крайна сметка ще стигнем и до добър компромис. Следващата тристранна среща ще се проведе на 20 октомври и аз ще ви предоставя възможно най-кратък срок информация за тази среща. Благодаря. А първо коментари от докладчиците в Сянка. Благодаря, господин председател. Става ми навик вече. Първо госпожа Сепоп. Не е вината, моя вината. за тези, които не са наясно, първо трябва да говоря докладчиците в сянка. Благодаря, господин председател. Първо, искам да изтъкна нещо и знам най-добре, защото съм преговаряла по тази част. Парламентът обеща да направи всичко за постигане на резултат до края на тази година. В същото време аз мисля, че като се има предвид решението на съда за съхраняването на данните и за Safe Harbor, трябва да направим всичко, за да гарантираме, че създаваме добри закони. В крайна сметка, тези закони трябва да съответстват на хартата на основните права. В тази връзка смятам, че съветът трябва да вложи повече смисъл в своите аргументи. Нито една от институциите няма интерес да се създаде директива, която по един или друг начин може да бъде е, отменена от Европейския съд. Ще се концентрирам върху няколко основни точки. Съветът твърди още веднъж, че трябва да избягваме ненужно финансово време за превозвачите. Това е много интересно, защото смятам, че създаването на използването на данните тех... с необходимия брой квалифициран технически персонал само по себе си създава големи разходи. Никой не е твърдял, че това не е необходимо време. Надявам се, че това не значи, че въпросите за запазване на данните и пропорционалността няма да доведат до там. Твърди се, че няма пряка връзка между а, органа събираш данните и пасажера. Разбира се, че има пряка връзка, защото години наред те съхраняват моите данни. Нито един превозвач не може е, да отговори какво става с тези данни. Тоест, нещо трябва да се направи по този въпрос. Въпросът за защита на данните и служителят по защита на данните. Водили сме няколко дебата по правилата за защита на данните. Хубаво е да има такъв служител, но наистина ли трябва да бъде задължително? Разбира се, защото ако го направим да бъде само доброволно, ще ви уверя, че в някои държави членки изобщо няма да има такъв отговорен служител. Трябва да бъде задължително. И защо не? Ако всичко се прави както трябва, ако се спазват правилата за защита на данните от хартата на основните права, няма причина да се оплакваме, да се за оплаквания. Органите по защита на данните постоянно повтарят, че всичко се прави както трябва и всички са щастливи. Не е изненадващо, че съветът не одобрява много това предложение, но като се имат предвид последните развития по решението на съда, този въпрос ще бъде разгледан още веднъж много внимателно. Надявам се, че всички сме научили урока си, че всички институции имат интерес не да правят какъвто и да е закон, а да правят добри закони с оглед на, човеш... на основните права, с хартата за основните права и ние очакваме следващите три странни преговори, където да бъде постигнат известен напредък. Моника Холмайер Искам да благодаря на докладчика за интензивната и добра работа по време на преговорите. Аз смятам, че за това и възниква а, въпроса дали съветът е в състояние да въведе малко експертно ниво във връзка с полетите в ЕС. Дали е възможно да се даде малко по-подробна информация, защото във връзка с Шенген се подчертава постоянно, че имаме нужда от правна експертиза. Дали всичко това съответства на разпоредбите за Шенген, дали съответства на договорите, аз лично смятам, че Съвета тук има право, но въпреки това трябва да се е, предоставят адекватни правни регламенти. Ако е, не успеем да създадем един добър закон след достатъчен анализ, се опасявам, че съдът на Европейския съюз отново ще го успори. На второ място, Вижда, вижда ли докладчикът възможност да се справим с това до края на годината? Слушах президента Оланд в Европейския парламент и си спомням, че той изрично напомни, че въпросите на сигурността трябва да се вземат много насериозно. Въпросите за сигурността, проблемите, пред които сме изправени, тези много тежки атентати налагат тези преговори да бъдат доведени до край. А, настроена съм критично а, към ненужните разходи на службите по събиране на данни. Съветът а, иска да намали времето, но според мен а, трябва да подходим критично към това. Ако тези данни не се събират и анализират от специалисти, ще стане това, което видяхме в други държави членки. И ако всичко се поставя под общия знаменател на разходите, ако се правят а, а, съкръщения на персонал, ако се ограничава експертното ниво, тогава смятам, че ние искаме да имаме един достатъчно добър такъв орган – за да може тези резервационни дати на пътниците да се използват целенасочено срещу престъпниците. Вероятно ще има и излишни данни. Може би еднозначно не можем да отречем такава критика. Вероятно съдът е имал право, че броят на персонала е изключително ограничен. Причината защо това е така се разглежда на основата на прецизната работа с данните. Е, голяма част от данните не се преглежда, но с помощта на математически алгоритми се търсят потенциални цели. Надявам се, че държавите членки ще бъдат на наша страна по тези точки. Тоест, по-прецизен подход, защото в крайна сметка това засяга ефикасността и осигурява защитата на данните. И двете страни ще бъдат засегнати положително и затова смятам, че трябва да продължим в този дух. Благодаря. Благодаря, Софи. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратка, защото не успях да присъствам на тристранната среща. Това е една фаза, на която явно ние трябва да присъстваме. В, на срещите в Брюксел мисля, аз съм доста притеснена от това. Тимати и аз не, не е задължително да сме съгласни по всички аспекти на тази директива, но аз му се доверявам, а, да, че води преговорите по един много искрен начин. Като се имат предвид резултатите от гласуването в Либе, не мисля, че вашата задача е лесна. Мисля, че границите са много тесни и бих казала, Че наистина европейските полети бяха включени от съвета, но тук няма мандат. Дори няма необходимост да се започва такава работа. Ако иска да бъдат включени вътрешно европейските полети, трябва да се внесе съответното предложение. Това не е част от мандата. Второ, трябва да бъдем много ясни относно позицията на съвета. Това е позиция на а, мнозинството. Има държави, които не са съгласни с представените предложения. Мисля, че е важно, независимо какъв ще бъде изходът от а, преговорите, да имаме 100% правна сигурност, да няма никакви правни проблеми. Защото ако някой гражданин или някоя неправителствена организация отиде пред съда, това няма да е добре за нас. То, ние трябва да бъдем 100% законно издържани. Благодаря. И отново към докладчика възникнаха няколко въпроса. Тимати. бяха поставени няколко аспекта. Аз си водих внимателно бележки. Не искам на, на този етап да отговарям на конкретни въпроси. И само казвам, че като цяло трилогът не налага да отговаряте на всеки въпрос детайлно. Мисля, че Членовете на парламента могат да зададат своите въпроси. Вземете който искате въпроси, му отговорете. Приветствам и това е една много добра възможност за нас да представим напредъка. Ситуацията обаче е динамична. Има най-разнообразни въпроси, които са доста трудни. И има нови идеи, може би не точно идеи, но някои нови аспекти, някои нови аспекти. Например, ННП постави някои нови въпроси. Нито за миг не подценявам отговорността, която нося, като се занимавам с този въпрос. Опитвам се, както винаги съм се опитвал да бъда полезен по време на целия процес. Ясно е, че въпросите са трудни. Аз съм решен да постигне нещо, което наистина ще работи и което ще бъде 100% законово издържано. Ще продължа да ви докладвам за напредъка. Може би ще свършим прекалено рано, но трябва да кажа, че имаме днес 6 доклада за тристранни срещи. Това показва голямата и сериозна работа, която нашата комисия върши. Искам да помоля членовете на парламента, които са замесени, да продължат а, е, има наистина голямо количество тристранни срещи. Искам да благодаря също и на служителите на секретарията, това се взема за нещо, което се подразбира, но ние се занимаваме с много сериозни въпроси в момента. Само по въпроса за защитата на данните днес виждате а, колко детална е цялата работа и какво се върши от членовете на нашата комисия. Така че искам да благодаря на членовете, които се занимават и също на служителите. Що се отнася до въпросите? Докато този трилог продължава, въпросите ще стават все по-детайлни. Да, наистина сме на ранен етап на този трилог, трилог но а, много от въпросите ще получат своя отговор по-нататък. Благодаря ви, колеги, ще се видим утре в 9 часа.